Okay, ladies and gentlemen, let's start. Госпожи и господа, нека да започнем. Приветствам ви с добре дошли на днешното заседание. Имаме три точки от дневния ред, които ще обсъдим анблок. Става дума за Европейската общност за атомна енергия, съучастието на предприятия, научно-изследователски центрове и университети в рамковата програма на тази общност, за изпълнението на рамковата програма. Докладчик по тези теми е колегата Брезина. Ще му дам думата за встъпителни думи, след което ще преминем към съвместно разискване. Благодаря. Но преди вас, извинете, друг колега иска да вземе думата, колегата Тошеновски. Съжалявам, господин Брезина. Господин Тошеновски, позволете ми от името на цялата комисия да поздравя нашия колега, господин председателя, с рождения му ден. Той ме помоли да не го поздравявам официално, но въпреки всичко искам да му пожелая много успехи и здраве, а всичко останало с него ще се справим заедно. Поздравявам ви от все сърце с рождения ви ден. Председателят, благодаря ви. Надявах се, че днес никой няма да забележи, че съм устарял с още една година. Колегата Брезина, имате думата. Господин председател, Ще започна по съвсем различен начин от запланувания. Ще ви поздравя с рождения ви ден. Всичко най-хубаво. Преминавам към доклада. На 7 март 2011 година комисията представи пакет от законодателни мерки относно продължаване на работата по дейностите за обучение в рамките на рамковата програма за атомна енергия. Тази програма включва както преки, така и непреки действия. В обобщение можем да кажем, че предложенията за рамковата програма за 2012-2013 година бяха представени, тъй като цикълът на изпълнение е със срок от 5 години, но самата програма е замислена за срок от 7 години. Тоест има 2 години, които трябва да бъдат запълнени с дейности. Изследователската дейност в рамките на програмата, която се финансира по договора за Евратом, е особено важна. Тя обхваща области като медицината и използването на атомната енергия за промишлени цели. Тези изследователски дейности са свързани и с Европейската инициатива за устойчива атомна енергия. Това е една от шесте инициативи на Европейския съюз в областта на промишлеността в рамките на плана за енергийните технологии. Ще ви представя извършените през последно време дейности. Всеки от нас има своето виждане относно атомната енергия и нейното използване за производство на електроенергия. Това е напълно приемливо. Въпросът дали атомната енергия следва да се използва за производството на енергия, спада към прерогативите на държавите членки. Но независимо от това, всички ние трябва да подкрепяме научно-изследователската дейност в областта на ядрената енергетика. След Фукушима Европейският съюз се нуждае от засилен, засилване на дейността в областта на изследванията за ядрена енергетика. Това обхваща широк кръг от дейности от използването на атомната енергия за граждански цели до термоядрения синтез. Тези дейности спадат към компетенциите на държавите членки. Повишаването на сигурността и ефективността на мощностите, разширяването на експертните познания, запазването на конкурентоспособността на сектора. Това са задачи, спадащи към нашите компетенции. Решението за извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали не се споделя от всички държави членки на Съюза, но дори и унези, които не го споделят, трябва да продължат работата си в областта на изследванията за ядрена енергетика. Това е особено важно, като се има предвид, че някои изследователски центрове, като например този в Великобритания, ще получават финансови средства само до края на тази година. За да се осигури приемственост в областта на научно-изследователската дейност в тази област, трябва обаче да се осигури финансиране за следващите две години. Уверен съм, че можем да постигнем консенсус в областта на изследователската дейност за ядрена енергетика. С радост очаквам по-нататъчното ни сътрудничество с докладчиците в Сянка. Искам да подчертая също така, че предвиденият график е много натоварен. Срокът за внасяне на измененията е доста скоро, именно 6 септември. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря за тези встъпителни думи. Искате ли да вземете отношение? Госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам с докладчика, всъщност на докладчика, поправя се ораторката, за това, че е жертвал лятото си, за да изготви този доклад. Разбира се, много по-трудно е човек да работи през лятото, но тук някакси изглежда по-лесно, отколкото в комисията или в съвета. Тук не говорим за взимане на някакво голямо политическо решение по въпроса за атомната енергия. Мисля, че това е правилният подход, защото целта ни е по-скоро бюджетна, отколкото някаква по-различна. Опитваме се в повечето групи на парламента да да свържем програмата за атомни изследвания с, с финансовата рамка а, на Евросъюза. Това е най-важното и затова е важно да не губим енергия за политически дебат по тази тема. Имайки предвид това, мисля, че повечето политически групи са разбрали, че ако в атомната сфера има сериозни а, промени. Изследванията трябва да бъдат интензивирани в определени области, които може би не привличат вниманието днес в такава степен, в каквато би трябвало да ни интересуват. Трябва да се осигурят финансови ресурси за изследвания, за новите акценти, за новите фокуси, които следва да бъдат гарантирани в рамките на атомната енергия. В този смисъл ние най-вероятно ще подготвим изменения, така че да споменем по някакъв начин тези нови потенциални полета на атомни изследвания, като по-добра сигурност, безопасност и други подобни неща, по които а, действаме в момента, но ще се опитаме да а, съберем колкото се може повече единни мнения в тази област, защото Това са въпроси, свързани с, с а, а, конкретни мерки в ядрената енергетика, а, по които повечето хора ще се съгласят. Нека да видим какво ще се случи в съвета, да видим какви предложения ще излязат от там и някакси да градим нещата в нашия доклад, така че да постигнем по-близък резултат в съвета и в парламента. Надявам се да можем своевременно да приключим работата по това досие. Благодаря много. Господин Мецаро има думата. Месарош коригира оратора. Благодаря много, господин председател. Моят колега говори на чешки, затова ще реагирам на словашки, за да ме разбере по-добре. На първо място искам да благодаря на господин Брезина. Аз следих отблизо работата му. Цялата тази проблематика, касаеща ядрената енергия, трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Фукушима и причините за тази катастрофа в световен или европейски мащаб. И ако погледнем реакцията на европейските страни, трябва да кажа, че не имаме опасения, що се отнася до бъдещето на атомната енергия. И затова съм на същото мнение като колегата Брезина, че се нуждаем не от по-малко, а от повече активност в тази област. Трябва да се чувстваме мотивирани, е, така, следствие на Фукушима, да Е, разработваме, до да развиваме дейността в тази област. В рамките на осмата рамкова програма трябва да разгледаме онези теми, които са свързани с атомната енергетика. Така както каза колежката Едит Херцог, трябва да намерим необходимите финансови средства, така че тези изследвания наистина да могат да бъдат осъществени. В осмата рамкова програма трябва да бъдат предвидени средства за тези нови теми, за тези нови е, проблематични аспекти. Например, при е, транспортирането на атомен материал, сигурността, безопасността в, е, при производството на атомна енергия и така нататък. Атомната, атомните изследвания дългосрочно погледното трябва да гарантират безопасността на ядрените реактори, програмата ИТА също така. Най-вероятно по-настоящем не се възприема толкова положително, но аз апелирам към всички нас а, още повече да се занимаваме с а, атомната енергия и енергетика. Госпожа Йон Сисли има думата сега. Благодаря много. Инвестициите в енергетика в Европейския съюз през последните 30-летия бяха прекалено ограничени. Особено, в частност, нямаше достатъчно инвестиции в развитието на ядрената енергетика, особено след Чернобелския акцидент, инцидент. И това, което ние осъзнахме всъщност, че сигурността в тази област не е нещо, което се разбира от само себе си. Затова дойде време, в което ние разбрахме, че трябва да инвестираме в повече в сигурността, в безопасността, че не можем да противопоставим един вид енергетика на друг. И не можем да изхождаме от това, че а, този източник на а, енергия е априори сигурен. Ние трябва също така да инвестираме в екологична а, енергетика. Струва ми се, че е, адекватното финансиране е неотменна част от е, тези усилия. Напълно съм е, съгласна с това, което докладчикът е написал и ни представи днес. Мисля, че се нуждаем от адекватен отговор на случилото се в Фукушима. Нуждаем се от научни изследвания, които не само да гарантират и да поддържат настоящото ниво на сигурност, но и да го подобрят. Това е, е задача за настояща Европа. Необходимо е също така да вървим напред, да потърсим четвърто поколение ниво на сигурност, за да бъдем ефективни. Трябва да останем оптимистично настроени и не бива да забравяме, че а, ядрената енергетика генерира отпадъци и е, е необходимо да се погрижим по адекватен начин за тези отпадъци. Една от е, възможностите е рециклирането на тези отпадъци. Що се отнася до човешките ресурси, докладчикът е написал изменение, в което подчертава значението на човешките ресурси. Ако погледнем рискови, рисковете, свързани с атомната енергетика, ние осъзнаваме, че човешкият фактор в много по-голяма степен носи риск, отколкото технологиите. Докладчикът е записал, че трябва да инвестираме в продължаващо през целия живот образование, обучение на човешките ресурси. Атомната енергетика ще продължи да бъде важна част от енергийния микс основавайки се на нашия стратегически документ. Аз смятам обаче, че ние трябва също така да се погрижим за ядрената безопасност. Тази област изисква допълнително финансиране, защото а, атомната безопасност, особено в а, ерата след Фукушима, а, е нещо, което е, привлича вниманието ни в особена степен. И тук съм съгласна с колегата Херцог, която спомена този аспект. Що се отнася до времевата рамка, до сроковете си, мисля, че е добра идея тези срокове да са в синхрон с други стратегически области. Поради това аз смятам, че подходът на докладчика е правилен – трябва да имаме известна степен на последователност, на приемственост, е, за да продължим нещата в тази област. Колегата Брезновски. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Аз е, също искам да се присъединя към колегите и да е, приветствам от своя страна докладчика, защото по настоящем дискусията, която водим за използването на атомната енергетик, енергия след Фукушима не е лесна. Колегите наистина формулираха нещата много добре. Аз съм съгласен с становището, че е много важно да продължим да извършваме изследвания, защото катастрофата от Фукушима не може да означава, че изследванията ще бъдат преустановени или ще спрат. Защото в човешката история винаги а, трагедии са водили до а, извличането на конкретни полуки. За съжаление, нещата стоят така. Някои катастрофи и трагедии са довели до това, че сме се получили от злощастния опит и сме стигнали до по-добри познания. Обществото също става все по-сложно, може би и по-опасно, но именно поради това има научни изследвания. Именно за това има научни въпроси, които повишават сигурността. Това въжи, може би, за ядрената енергетика повече, отколкото за други области. Изследванията в областта на ядрената енергетика означава че ние извличаме познания, които бихме могли след това да използваме и в други е, отрасли. Аз съм е, съгласен с докладчика, че всяка една държава трябва да вземе свое собствено решение как да продължи в областта на ядрената енергетика. Мисля, че ние трябва в много голяма степен да подкрепяме научните изследвания. Така че да сме в състояние много добре да разберем а, особеностите на този вид енергетика. Искам да кажа нещо за програмата ИТЕ. Докладчикът а, говори и за а, сливането, че това ще бъде следващата стъпка. Ние наистина трябва да се обърнем към съвсем реални изследвания. Става дума за това, Така че по отношение на ядрения синтез ние трябва съвсем ясно да определим графика. Много от нас знаят, че понякога е на лице опасност да правим изследвания заради самите изследвания или наука заради самата наука, но понякога сроковете са толкова дълги, че човек не може да предвиди кога нещата ще приключат. За Идре е много важно да продължи да е, има финансова подкрепа. Много важно е също така човешките ресурси да продължат да бъдат обучавани. Специалистите в тази а, област да бъдат обучавани, защото при нас ядрената а, енергетика ще продължава да играе важна роля, въпреки че в наши времена хората може би са на друго мнение. Обучението и преквалификацията на хората в тази област не бива да бъде подценявано. Като докладчик в сянка за нашата политическа група, аз подкрепям този доклад в голяма степен и поздравявам докладчика, защото си мисля, че той е формулирал един много уравновесен, много балансиран текст – и мисля, че по-нататъчната дискусия може да го а, подобри още повече, но смятам, че дори и сега текстът е много добър и аз го подкрепям в много голяма степен. Благодаря много. Следващият оратор госпожа Хибнер. Много благодаря на докладчика за този изключително важен доклад. Ако погледнем измененията, констатираме, че сме се приближили към темата от всички страни. Тази тема заслужава нашето внимание. В наши времена обществото не знае какво всъщност представлява атомната е, енергия. Не бива да забравяме, че тя ще ни съпътства още години наред. И дори да затворим всички ядрени централи, няма да разрешим проблема си. Трябва да се концентрираме върху това, което е най-важно за нас. Ядрените изследвания трябва да заемат своето подобаващо място. Изследванията трябва да бъдат много по-широко спектърни. Докладчикът обръща внимание в доклада си на е, безопасността и сигурността в тази област. Ние знаем, че в Фукушима е, автоматизираните системи а, са, не са функционирали правилно. Може би при подобни инсталации и технологии е необходимо да се предвижда а, втора резервна инсталация, която да подсигурява първата при дефекти. Бе подчертано също така, че ядрените изследвания трябва да бъдат разширени, задълбочени и да получат необходимото финансиране. Ако говорим за това, но не предоставяме съответните финансови средства, изследванията за новите технологии на 21 век няма да могат да стартират по адекватен начин. Докладчикът обърна внимание на обръща внимание на проблема за атомните отпадъци, е, тяхното транспортиране. Но трябва също така да се обърне внимание на това как може да бъдат неутрализираните Има още нещо важно. Информацията за населението. Населението, обществото не биват информирани по правилния начин. На хората се обяснява, че а, атомната енергия е най-лошата форма на енергия. Това обаче не е така. Нашата информация трябва да бъде обоснована по адекватен начин. Нашата информация трябва да бъде достоверна. Ние трябва да покажем на хората как може да бъде използвана атомната енергия. В тази област трябва да има финансови ресурси на разположение, така че информационните кампании да могат да бъдат проведени. Ние се нуждаем от една широка дискусия в тази област. Колкото повече информация ние представим на своите граждани, толкова по-лесна, толкова по-проста ще бъде нашата ситуация. Трябва да бъдат преодоляни страховете. Информацията трябва да бъде предавана на хората колкото се може по-рано, за да знаят те, че е, става дума за сигурна енергия. Колегата Рибази. Мерси, мерси, месье президент, мерси, месье рапортер. Alors, euh... Благодаря, господин председател. И господин докладчик, що се отнася до зелената група, мога да кажа, че ние не сме съвсем съгласни с приоритетите, които вие определяте в вашия доклад. Преди да се е, затворят е, е, реактори в Германия. Бяхме всички потресени останалото в Фукушима, преди това в Чернобил. Всички трябва да се погрижим много сериозно за осигуряване на безопасността. Но преди да се стигне до там, трябва да се реши е, въпроса с е, наемането на подизпълнителите. Има по 8 нива на, поди, на, на наемане на подизпълнители. Във Франция също имаше такива е, проблеми. А, е, съгласно изготвените е, оценки в Франция, а, ще те са необходими огромни инвестиции за безопасното съхраняване, обез, а, а, опасяване на а, отработеното гориво. Ако погледнете днешните вестници, ще видите, че в някои случаи подобни инвестиции а, успешно могат да се съхраняват отпадъци, но понякога това не е така. Освен това, ако бомбардирате ядрото на с, ня... с атоми можете да получите и а, такива елементи, които не съществуват а, в природата в естествено състояние. Както и да е. Бяхме с няколко колеги на посещение в Калдараш. Проблемът с ядрения синтез е такъв, че не всичко е съвсем изяснено от научна гледна точка. Ако погледнем, до момента сме направили около 15 милиарда инвестиции – а, и експериментите в, а, в съоръжението JET а, с а, плазма също не водят, а, опитите там не са довели до желаните резултати. Така, когато говорим за ИТЕР, а, трябва да преценяваме нещата много внимателно, защото накрая ще а, хвърляме едни пари за нещо, което евентуално би могло да даде някакви резултати 2100-ната година. А, госп... Така че, господин а, председател, а, искам да обърна внимание на следното. Още преди Фукушима имаше техническа готовност а, и е, в момента, в който се случи този инцидент, а, имаше стотици а, детектори, които следяха на къде се движи радиоактивния облак. Затова е ние настояваме за тотална забрана на атомните технологии. Моето предложение е следното. Необходимо е да подобрим информацията, защ... Е, информираността, защото ние имаме право да знаем какво става по силата на договора за неразпространение на ядрените оръжия бе изградена информационна система. Там фигурират данни, но те не стигат до обществеността в пълния си размер. Знаете, че има 253 ядрени реактора и, а, по света и ако има отново инцидент е, от решаващо значение е хората да имат достъп до информацията. Единствено до нея в момента има достъп лицата, които професионално и служебно се занимават с, ядрена, е, с ядрени въпроси. Искам това да се подчертая дебело. Необходимо е да има е, яснота и информираност. Господин Рюбих. Благодаря, господин председател. В бъдеще международното сътрудничество ще играе ключова роля. Ето защо укрепването на сътрудничеството с Международната агенция за атомна енергия е много важно. Най-накрая тази агенция трябва да въведе задължителни обвързващи норми чието спазване да бъде проверявано от регулаторните органи. За целта регулаторните органи трябва да разполагат със съответните компетенции. Примерът на Франция показа, че регулаторните органи при всички положения се нуждаят от по-широки компетенции. В последно време в фокуса на вниманието ни попаднаха и въпроси като извеждане от експлоатация и погребване на ядрените отпадъци. Тези две дейности са свързани с огромни разходи за потребителите, за данакоплаците. За това в бъдеще трябва да им отделим особено внимание. По отношение на ИТЕР ще кажа следното. Разбира се, трябва да спазваме международните спогодби в тези спогодби трябва да се обърне внимание на затруднената финансова ситуация в световен мащаб. Във връзка с това трябва да си поставим конкретни цели в областта на финансирането до 2020 година, най-вече с оглед на международните спогодби. Господин Оди. Merci, Monsieur президент. Président. À mon je voudrais adresser диманс félicitations Жан Благодаря, господин председател. И аз искам да отправя моите поздравления към господин Бжезина, който много добре очертава някои от тези въпроси. Мисля, че начина по който те са представени в това уводно изложение е много добър. Зелените изброиха различните инциденти, които породиха страх страхове. Мисля си, че когато при изграждането на железопътните релси, когато са стигнали до град а, Тул, а, с, а, е имало хора, които са извели тълпите на, на края на града и е казал, ето, е, са им казали, ето вижте идва а, това а, ужасно желязно чудовище, което ще а, сложи край на вашите съдби. Мисля, че хората в края на краищата трябва да търсят инженерни решения е, на проблемите и това винаги е било основен въпрос, когато се идентифицира къде е най-големият проблем в определен исторически момент. А, тук разглеждаме не само бюджетния е, и научни въпроси, когато се говори до, за изследователски проекти като ИТЕР. Мисля, че категорично е необходимо да се извършват а, такива изследвания. Когато говорим за съвместни а, центрове за изследвания, а, трябва да имаме ясна програма а, за а, ИТЕР а, а, и а, за а, последващото извеждане от експлоатация на този вид съоръжения. Такива хора трябва да бъдат подготвени и развивани. Ако погледнете в времето, напред, ще се убедите, че ще имаме проблеми при, в момента, в който дори след 100 години се наложи да се демонтира и изведе от експлоатация тази инсталация а, ние нямаме правомощия а, по Лисабонския договор тук а, да даваме ре, някакви решения. Ние само може да изразяваме становище, затова ще моля да поясните терминологията. Да. А, господин Ремек. Благодаря, господин председател. Като мнозина от говорилите преди мен, и аз искам да похваля нашия докладчик по безконечната дискусия за енергетиката, за а, участието на различните видове енергия в структурния баланс. А, мисля, че след Фукушима Европа има а, повече от всякога нужда от изследвания в е, е, областта на ядрената енергетика. Ние имаме нужда от е, умения, от познания, от ноу-хау. Няма а, смисъл а, само защото някои държави членки сега са обърнали, са загърбили производство на ядрена енергетик, енергия, ние да загърбваме и ядрените изследвания подкрепям а, значимостта на а, тези изследвания. Смятам, че Европа трябва да продължи да се занимава и с а, изследвания в областта на термоядрения анализ, защото ние нямаме избор. А, трябва да намерим други източници на енергия. Не може да проявяваме късогледство а, в политически план и да кажем, че ще закрием ИТЕР сега, просто защото а, времевия му хоризонт е твърде дълъг и че повечето от нас няма да доживеят а, а, да видят резултатите от тези а, изследвания. Приветствам а, очертаната а, роля за малки и средни предприятия в сферата на ядрените изследвания. Приветствам също и твърдението, че земеделието а, както и а, медицинските изследвания също имат своя дял в, в проблематиката, свързана с ядрената безопасност, а не само ядрената енергия. Благодаря. Herr Vorsitzender. Äh, the Kommission, würde like to thank Давам думата първо на комисията, казва председателят, след това на господин Брезина. Комисията. Благодаря, господин председател. То се отнася до писмото. Ще отбележа, че при изготвянето на общия подход на съвета стана ясно, че някои делегации с доста голяма неохота меко казано, прие, се отнесоха към предложението за разработването на такива системи в бъдеще. Така че според мен би било контрапродуктивно да включваме работата по такива системи в измененията. Приветствам препратките към проекта ИТЕР във вашия документ и към проблемите свързани с него. През изминалата година съвместният изследователски център за ИТЕР успешно успя да произведе плазма за реактора. Така че вече има първи осезаеми резултати от работата по този проект. По проекта JET. По документа 7 плюс 2 във възможно най-скоро време ще се посветим и на финансирането на ИТЕР. Председателят благодаря на комисията. Давам още веднъж думата на докладчика господин Брезина. Дами и господа, благодаря на всички. Е, на абсолютно всички, които споделиха своите е, виждания по темата. Първо искам да почерта, почертая аспектите, свързани с финансирането, за които говори госпожа Херцог. Трябва да гарантираме възможността да продължават ядрените изследвания. Това означава, че е необходимо финансиране за тази цел. Наистина, както казаха и някои колеги, човешките ресурси са много важни. Госпожа Йордан Тизел, господин Месарош а, споменаха а, за значимостта на човешкия фактор si s obecně slabostí unijní, to je s management. Всъщност тук често говорим за а, а, неща, които остават у нас впечатлението, че проектите не се, одобре, не се управляват много добре. Това каза господин Тошенек. Госпожа Хипнер говори за значението на а, просветните кампании, за пояснителната, разяснителната работа, за това да се обясни колко важна е ядрената енергетика. За госпожа Реверси ще кажа, че аз също съм за максимална прозрачност. Обеден е, съм, че е, при ядрени инциденти, при разпространяване на цези и други елементи, които бяха изпуснати в околната среда в резултата от Фукушима, е необходимо да има тотален мониторинг на ситуацията. Не, не бива да се ограничава по какъвто и да било начин изследователската дейност. Искам да кажа на комисията, знам, че има някои национални делегации, които не желаят да се премине към реактори от четвърто поколение. Но настоявам че научните изследвания не бива да се ограничават, когато става дума за реактори от четвърто поколение. Господин Рюбик, е, едно от измененията ми се, за, е, се отнася до подобряване на е, сътрудничеството с Международната агенция за атомната енергия. Господин Оди правилно подчерта е, различни аспекти, които намира за особено съществени. Предвид на крайния срок за внасене на измененията 6 септември, до съвсем малко време имаме до тогава, мога да кажа само, че ще се радвам да работя с всички докладчици в сянка, с надеждата, че може да спазим тези срокове и да гарантираме бъдеще за ядрените изследвания. А, благодаря ви. Председателят благодаря на господин Брезина. Няма да повтарям вече казаното. Много е кратък срокът за внасяне на измененията, но това е необходимо, за да приключим работа и в максимално кратък срок моля да се организирате в съответствие с този срок. Господин Брезина работи много усилено, включително и през лятната вакансия, така че и ние трябва да последваме примера му за да приключим работата по документа. Този документ не е лек, тъй като става дума за политическа тема, свързана и с определени емоции. Надяваме се, че... Надявам се, извинете, че въпреки това успешно ще приключим работата по него. Предстои ни гласуване, с което трябва да изчакаме до 10 часа. За това ще направим кратка почивка. Точно в 10 часа продължаваме работа. Ladies and gentlemen, if you want, we can start. Госпожи и господа, ако искате, може да почнем. Ако не искате, пак ще почнем. Мистер Хена. Yep. One minute, please. Ladies and gentlemen. Attention, please. Господин Хенън иска да ни каже нещо. Господин Хенън, заповядайте. Благодаря. Благодаря. Извинявайте много, че ви занимавам с такъв дребен проблем, но наистина имам техническо затруднение по отношение на звука и нивото на звука. Слушам френския превод, прекрасен превод, обаче много тихичко. Трябва да го засиля на максимум, за да чуя каквото е, е изобщо нещо да чуя. И ако премина на друг канал, просто е много високо нивото и непрекъснато трябва да си въртя копчетата. Не искам да прозвучи като обида към парламента, но много ви моля, направете нещо, за да се реши този въпрос с нивото на звука. Наистина не можем да допуснем да оглушеете, затова бихме помолили преводачите във френската кабина да говорят малко по-високо, Рядко французите говорят тихо. И така френската кабина ще се погрижи за силата на звука. Ако няма подобрение, моля дайте знак. Започваме с гласуването. Точка 11. Меморандум за сътрудничество между ЕС и САЩ в сферата на научно-изследователската и развойната дейност в областта на гражданското въздухоплаване. Ще проведем електронно гласуване. Надявам се, че всички сте донесли картите си. С това преминаваме към режим на гласуване. Okay, alles klar. 46 Jahre. 46 за, 1 против, няма въздържали се. С това докладът се приема с огромно мнозинство за радост на докладчика. Also, wir kommen damit zum Punkt 12, dem etwas komplizierteren. Точка 12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 против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2-2 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2-3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2.7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2.8 за, против, въздържали се, приема се. 1.8.1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2.9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. 2, 2, 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3-5 за, против, въздържали се, приема се. 2-3-4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3-6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3.7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3.8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3.9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4.2 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4.1 за, против, въздържали се, приема се. 291 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4.3 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромис 4-4, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4-5, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4-6, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4-7, за, против, въздържали се, приема се. 296 с устно изменение. За. Госпожа Матиас, искате ли думата? Не. И така, 296 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 302. За. Против. Въздържали се. Приема се. 306. Изменение 306. По него има допълнително устно изменение, с което не разполагам. Всички ли имате устното изменение към 306? Госпожа Матиас, имате думата. Благодаря, господин председател. Устното изменение ще ви прочета сега на английски призовава комисията да анализира процента на допълнителните разходи по рамкова програма 7 и да ги запази максимално ниски. Има ли желаящи да взема думата? Преминаваме към гласуването 306 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. 325 за, против, въздържали се, приема се. 326 за, против, 326. Моля, гласувайте за, против. Отхвърля се. 328. За, против. Въздържали се, приема се. 330. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4-9 за, против, въздържали се, приема се. 3-4-1 за, против, въздържали се, Електронна проверка 341. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 347 за. Против. Приема се. 349 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 50. За. Против. Въздържали се. Приема се. 360. За. Против. Въздържали се. Приема се. 366. За. Против. Въздържали се. Приема се. 367. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 5-1 за, против, въздържали се, приема се. 3, 7, 8 за, против. Още веднъж по 3, 7, 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-8-2 за, против, въздържали се, приема се.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 а, Б, С, латинско и 8. За, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 15. За, против, въздържали се, приема се. ИМКО 14. За, против, въздържали се, приема се. Имо 18 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Имко 2-3 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 14, втора част за, против, въздържали се, приема се. Реги 4, първа част за, против, въздържали се, приема се. Реги 10 за, против, въздържали се, приема се. Това бе всичко. Гласуваме по целия текст. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. And One, one EPP e too much? Hello, help me. EPP too Yeah? Okay, okay, okay. Okay. Един глас от НПФ повече. Край на гласуването. Очевидно е мнозинството за. Поздравления за госпожа Матиас. Благодаря и на всички, които работиха по текста, на сътрудниците, на докладчиците в Сянка. Благодаря ви за това, че с компромисите ни улеснихте гласуването. Госпожа Матиас. Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que em circunstâncias normais. Господин председател, мисля, че при обикновените обстоятелства нямаше да взема думата, но сега имаме изключителен случай. Колегите, които прекъснаха отпуската си, за да работят заедно с мен, за да изготвим заедно измененията, мисля, че трябва да бъдат поощрени. Благодаря за огромните усилия и професионализъм в тази посока. До сега моя глас е, беше сам юнак на коня в този парламент. Се надявам, че сега вече ме чувате. Благодаря. Преминаваме към точка 13. Госпожа Цавела е докладчик. Тук също имаме листа за гласуване.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 против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 в две части. Кой е за първа част? Против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 първа част за, втора, е, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Може ли още веднъж по втората част на 11? Кой е за? Против. Въздържали се. Нека проверим по електронен път. Откривам гласуването. 11, втора част, проверка. От НП един глас повече. Продължаваме да имаме един глас повече от НП. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се 13 за. Против.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 против, въздържали се, приема се 19 за, против, въздържали се, приема се 20 за, против, въздържали се, приема, е, отхвърля се, извинете. Сега 23. Кой е за? Нещо съм пропуснал ли? Пита председателят. 21. По 21 трябва да се гласува. 21 кой е за? Против.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 Поздравления, е, госпожа Цавела. Поздравления към всички колеги. Благодаря за работата. Сега преминаваме към следващия доклад. Е, колегата Томас иска думата. Господин Битикофер днес не може да присъства. Той ме помоли от негово име още веднъж да благодаря е, най-сърдечно на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество при гласуването ще гласуваме по реактора за синтез Инте. това е престижен обект и ако трябва просто без никакви обсъждания да се вземе решение в тази полза и в полза на финансирането, все пак няма да сме толкова щастливи. Председателят, доволен ли беше той или не беше толкова доволен? В някои други области е бил е, доволен, така ли? Това е удовлетворително, че в някои области господин Бютиков е бил доволен. Добре, ще отбележим това в протокола. Какво е това гласуване? Председателят, сега ще посочвам само номерата. Сега 60-88 за, против 6088. Кой е за? Въздържали се, отхвърля се. Проверка. 6088 проверка. Откривам гласуването.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 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. Идентично. 44 за. Против. Приема се. 45 за. Против. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. А, сега 46. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега разделните гласувания предстоят. Само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 Въздържали се. Какво правят зелените? 92 още веднъж. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65 отпада. Не, всъщност не отпада. 65 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за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 Проверяваме. 71. Приключи гласуването. Прието. 10. 110. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72. За. Против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 против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. И с това финално гласуване, електронно гласуване, откривам гласуването. Приключи гласуването, прието е. Много ви благодаря. Моля да предадете поздравлението на господин Бюти Кофер. Господин Ейлер има думата сега. Скъпи колеги, още веднъж искам да обърна вниманието ви на това, че не се коментира това, което каза господин Турмес. Много големи трудности ще имаме в процеса на бюджетиране, защото обикновено бюджетарите подготвят бюджета, което касае нашия собствен бюджет. Ако имаме докладчици от политическите групи, които трябва да договорят компромиси с другите политически групи, и при условие, че политическата група гласува срещу основните изменения. Това много ще отслаби позицията. Господин Бютиков Хофер днес не беше тук. Ние изпращаме много силен сигнал по отношение на единството на нашата група по отношение на Зелената книга. Но в бюджетната дискусия подобен тип третиране на една изключително важна точка – която касае бюджетното право, няма да се отрази добре. Това не беше от полза за нашата комисия, онова, което зелените с своя докладчик изнесоха днес тук. Господин Турмес, ще отговоря съвсем накратко. Вие трябва да разберете, че проектът ИТР е за толкова много милиарда, които от техническа гледна точка не са озряли, така да се каже. И ако ние като парламент а, нямаме по-конкретна позиция, не зададем въпрос какво става с факта, че японците не могат да доставят на време, защото цунамито разруши известни фабрики. Какво става с джет? Ние въобще не сме наясно как ще осъществим а, подмяната на покритието. И в, германската, в Германския християн-демократически съюз дори има въпроси, възникват въпроси, които поставят под съмнение този проект, не само сред нас. Добре, ще взема предвид това. Може би една бележка от по-общ характер. На първо място, всеки от нас и всяка политическа група има правото и задължението да, рис... да гласува така, както това съответства на собствената отговорност, включително и от политическа гледна точка. На второ място, разбира се, има въпроси по отношение на които ние биваме и слушваме, включително и в рамките на други органи, и ако не гласуваме самостоятелно, това е което господин Елер искаше да каже, винаги е полезно казвам предпазливо като председател, ако ние изглеждаме сплотени, ако искаме като по-силни да се наложим и когато в крайна сметка не сме ние онези, които взимаме решение. Това е принципно нещо, което е важно и е правилно. При тези въпроси, които са интересни, при които има напрежение и при които все пак има политическо напрежение, е ясно, че не можем да бъдем абсолютно а, обединени. Така, преминаваме към следващата точка, точка 15. Към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на граждането. Ако позволите, първо ще дам думата на колегата Патричело, тъй като той е докладчик. Ladies and gentlemen, it's possible that we... Господин председател, дали може да осигурите тишина? Ако обичате, Изчакайте, господин е, Петручели. Господин председател, с ваше позволение бих предпочел да дадете първо думата на комисията, за да чуем едно кратко представене е, на предлаганите разпоредби а, защото на тях ще се гради това, което ще правим за ИТЕР в бъдеще. Има, ако може да се изкаже първо комисията. Председателят, благодаря. Беше предвидено първо комисията да се изкаже, но реших в името на справедливостта първо да дам думата на вас. Но добре, ще дам най-напред думата на комисията. Господин Гонсалес. You, um, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, заглавието на съобщението към а, космическа стратегия на Европейския съюз в полза на гражданите носи посланието съвсем ясно. Космическата стратегия на Съюза трябва да бъде инструмент за обслужване на политиките на Съюза и в услуга на, не, на неговите граждани. Всъщност, космическите дейности са съвсем земна работа. Те имат приложение в различни сфери, като например околна среда, изменение на климата, сигурност, хуманитарни операции, транспорт. А, Работата в космическата област помага за изпълнението на стратегията Европа 2020 за насърчаването на конкуренцията, създаването на работни места, устойчивия растеж и а, ни поставя добре на международната пла, а, сцена. Затова комисията определя ясно приоритети. Първо, за завършването на програмите Галилео и а, ГМОС те са важни, тъй като подобряват безопасността на транспорта, гражданската защита и системите за ранно предупреждение. Те ни помагат да постигаме целите си в сигурността, околната среда и транспорта програмата ГМОС, глобален мониторинг на околната среда и сигурността, помага да се обърне внимание на тези сфери. Околна среда и сигурност помага за осъществяването на гражданската защита и на мерките за хуманитарна помощ. Освен това се засилват възможностите за осъщане стопанска дейност чрез използването от частни субекти на публична информация. Третата област е сигурността. Тук има три основни насоки. Първата се опира на възможността на ГМОС да допранася за наблюдението на границите на второ място за координиране на усилията за координация на съществуващите космически съоръжения за управление на кризи и за целите на сигурността по принцип. На трето място защита на космическите съоръжения от сблъсъци или с космически отпадъци или пък а, а, из, а, излучването от Слънцето а, чрез Международната космическа станция. А, европейските усилия в проучването на космоса са особено важни. Не е необходимо да казвам, че от финансова гледна точка всички тези дейности трябва да се осъществяват в рамките очертането на годишната финансова рамка. Космисията, комисията подчертава необходимостта да се разглежда достъпа до космоса а, като начин за осъществяването на стратегията и приоритетите на, кос, на космическата политика на Съюза. Проучванията в а, космическата област са особено важна, а, важни. 2010 година 6,5 милиарда евро а, бяха а, именно от тази а, в този отрасъл и е, там има хиляди, е, хиляди работни места. резултатите от космическите проучвания имат реализация в ежедневието. Нека да спомена само сателитните комуникации и въздействието им върху подобряването на радиотелевизионното излъчване на съобщителните връзки на транспорта. Комуникационните спътници имат важно място в цифровия дневен ред на Европа. Изследователската и развойна дейност са ключ към запазването на солидната научна основа и конкурентно способност на европейската технолог... на технология. Космическите изследвания са особено важни в технологичен аспект и особено по отношение на революционните технологии, които са първопроходци в техническия прогрес. Основните цели на политиките на Съюза са за укрепване на баланса в индустриалната сфера, включително малките и средни предприятия, по-голяма роля в световен план разработване на пазари за космически услуги и продукти. Както посочено в съобщението, международното сътрудничество е, е неотменна част от космическата стратегия. На първо място сред тези стратегически партньори са Съединените щати и Русия. Необходимо е да се изграждат и нови партньорства. На... Тук се отбелязва народна... Китайската народна република. А, е... Необходимо е да се обърне внимание и на приложимостта на постиженията в областта на навигационните е, геостационарни съоръжения. И така, господин а, е, председател, а, е, подчертава се значимостта от сътрудничеството, особено с а, Европейската а, космическа агенция за постигането на целите в тази политика на космоса. Благодаря. Благодаря, господин Патричело. Сега има думата. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на комисията за ясния отговор по тази много трудна тема, а именно какво прави Европа в космическата сфера. Интересно е да е, чуем какво мисли Генерална дирекция индустрия. А, това е една а, политика, която наистина е в, в полза на гражданите, а, защото просто космическата политика а, голяма отдава голяма роля на индустриалните и научни сфери. Продуктите от тези проучвания са много важни за развитието на обществото и има добавена стойност в ежедневния бит. Лисабонския договор ясно откроява а, тези приоритети в член 189 се, дава, а, се възлага отговорност а, да се координира националната космическа дейност по начин, който да насърчава техническия прогрес и промишлената конкурентоспособност. По тези, на тези основания моя доклад, който ще ви изпратя следващите няколко седмици, до няколко седмици, подчертава колко е важно да се обърне внимание на владяването на космоса и предвид на актуализирането на космическата политика в посоки, за които току-що чухме в съобщението на Европейската комисия. А, за да се постигне всичко това, ние трябва да гарантираме достатъчно финансиране за тези амбициозни цели. За това, според мен, на първо място е необходимо да разполагаме с оперативни финансови средства, с които може да се свършат, да се постигнат поставените задачи по европейски инициативи, като Галилео, ГМОС, ЕГНОС и други. Освен това, трябва да имаме дългосрочно планиране а, от страна на индустрията. За целта е необходимо Европейската комисия да осигури а, тази, тези програми с ресурси. На първо место се покрият разходите е, за технически прогрес, защото те не са, прогресът не е безплатен. А там може да се наложат, да се направят някои промени на правилата. Трябва да разберем, че имаме спътникови системи и ако те не са довършени до края, всъщност не се опозотворяват и а, представляват загуба за Европа от към конкурентно способност. А, за програмата Галилео, например, а, е очевидно, че тя е решаваща, за да а, а, има а, света доверие в а, а, Европейския съюз. А, за това тя трябва да се финансира като част от а, бюджета, а не като извън бюджетна сметка. А, предвид на добавената стойност, която ще донесе Галилео на Съюза и на гражданите, трябва да поемем необходимата а, бюджетна отговорност. Тук отговорността е неотменно изискване, за да има развитие на космическите програми на Европа, за да можете да бъдат конкурентоспособни в глобален план. Що се отнася до финансите, не по-малко важно е да се изяснят връзките между европейски и други а, агенции и структури по отношение на управлението на съвместни космически програми. Важно е да се изяснят и принципите за защита на космическите съоръжения, които според мен трябва да станат част от а, принципите на националните програми, за да няма дублиране на разходи и да се опозотворява правилно съществуващата техническа база в космоса. Що се отнася до европейската космическа политика, смятам, че можем да продължим а, да надграждаме над постигането чрез, европейски, чрез договор от Лисабон. И тук отново изискванията са неотменна предпоставка за бъдещото осъществяване на космическата политика. Благодаря. Сега докладът Глантер. Благодаря, господин председател. Представителят на комисията много ясно очерта ползите и възможностите, проистичащи от политиката в областта на космоса. Според мен аргументите на комисията ще намерят и широка подкрепа тук в парламента, без да искам обаче нищо да предсказвам предварително. Ще се спра върху няколко аспекта, а по-точно три, за които трябва да поговорим в бъдеще. Два от тях бяха упоменати вече от колегата. Първо, заделянето на адекватни финансови средства за политиката в областта на космоса. Не веднъж сме провеждали срещи на върха, на които сме си поставили благородни цели, потупвали сме се по раменете, но в крайна сметка не сме получавали зелена светлина от министрите на финансите. Категорично обаче се обявявам против финансирането на ГМОС извън на бюджета на Европейския съюз. Ако вземаме решение за общност на политика или програма, трябва да я финансираме и от своя бюджет. На второ място трябва да осигурим доставчик на услуги, който да отговаря за провеждането на тези програми. Имаме опит в това отношение с Галилео Изпълнението на програмата там бе възложено на Европейската космическа агенция, но тя има компетенции различни от тези на Европейския съюз. Трябва да вземем предвид и, че няма особено голяма конкуренция в тази област. В нея работят само няколко основни предприятия. И ако възложим прилагането на такива програми на държавите членки, това ще е източник на добавена стойност за съответния отрасъл там. Третият аспект, върху който ще се спра, е свързан с срещата, проведена в средата на юли в Рим. Там се запознахме и с първите резултати, при това осезаеми от прилагането на програмата Галилео. Това бе наистина много впечатляващо. Същевременно осъзнахме и какви възможности за новаторски мерки ни предлага тази програма. Тя ще се отрази много благоприятно и върху развитието на фотоволтайците и използването на слънчевата енергия. Ще се спра и върху двойното използване на сателитите за събиране на данни за военни цели. Не веднъж съм споменавал, че според мен няма проблем тези сигнали да се използват за миротворчески мисии. Но има някои колеги, за които това е проблем. Много от тях са против използването на спътниците за военни цели. Трябва да изясним на гражданите, че използваме спътниците само за миротворчески мисии по света. Върху това исках да се спра. Надявам се, че съвместно ще можем да изготвим един добър доклад. Колегата Ремек. Благодаря, господин председател. Позволете ми също да отдам дължимото на доклада, той е стъпка в правилната посока. Европейският съюз вече от доста време насам се нуждаеше от такъв документ. Не искам да повтарям казаното до тук, ще се спра върху някои аспекти. Трябва да обвържем действията си с наследеното от миналото. Какво имам предвид? Много добре си спомням времената, когато в областта на политиката за космоса имаше много голяма конкуренция между Съветския съюз и Съединените щати. Тогава аз работих в източната част на Европа. През 70-те години бе стартиран на съвместен проект между Съветския съюз и програмата Аполо. С това бе поставено началото и на работата по един голям английско-руски речник. Европа в този момент не играеше много голяма роля в областта на космоса, но въпреки това съумяваше да остане на едно ниво с големите играчи в тази област. От тогава насам Европа и светът са се променили и тези промени се отразяват върху стратегията в областта на космоса. В документа се опоменават ключови проекти като ГМОС и Галилео. Съгласен съм с колегата Гланте за това, че е добре, че в доклада се упоменават и аспекти, свързани с сигурността. Един от ключовите моменти е следният. В доклада се подчертава и необходимостта от създаване на възможности за независим достъп до космоса. Според мен, Докладът не трябва да ни ограничава. Това трябва да е доклад насочен към бъдещето. Текстът трябва да е отворен, така че да можем да го приспособим или в него да вземем предвид новите предизвикателства, пред които ще сме изправени в бъдеще. Целта ни трябва да е да върнем политиката в областта на космоса в съзнанието на хората, отново да я поставим на дневен ред. Трябва да разясним на гражданите защо се нуждаем от политика в областта на космоса. Няма да се спирам върху въпросите, свързани с финансирането, въпреки че и те са много важни трябва да отправим следното послание. Ако днес се опитаме да спестим суми в размер на милиони в тази област, то само след няколко години ще ни липсват милиарди. Тоест, трябва да осигурим отделен бюджетен ред за финансирането на проектите в областта на космоса. Следващият оратор – господин Тошеновски. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към казаното от колегите. Няма да го повтарям. Докладът е важен не само защото се спира върху инфраструктурата необходима в областта на космоса. Докладът е важен и защото космосът е област, в която не могат да се прилагат изцяло национални мерки. Държавите трябва да обединят усилията си в тази област. Космосът е област, в която наистина си заслужава да се приложи общностният подход. Необходими са средства, в това число и финансови, за създаването на инфраструктура за космоса. Важно е да отбележим също, че се нуждаем от нов подход в областта на космоса. Трябва да приземим тази тема, да подходим по-реалистично към нея, тъй като тя може да ни даде възможности и за намирането на нови решения в областта на транспорта. Трябва да приложим цялостен подход, както и да изясним въпросите, свързани с финансирането. Най- лошото, което може да се случи при подобни проекти е необходимостта от набиране на допълнителни средства, за да се осъществят основните мерки по тях. Опитът ни с Галилео показва, че имахме проблем с управлението. Наистина трябва да прилагаме цялостен комплексен подход към подобни проекти. Във връзка с това подкрепям предложението за много точно описание на инфраструктурата и за заделянето на средства за нейното изграждане. Подкрепям и предложението за наблюдаване отблизо на работата по подобни програми, като се има предвид отрицателният ни опит с Галилео. Не бих искал той да се повтаря – Ще подкрепим Галилео, за да покажем, че подобни проекти са много важни за разработването на технологии в други области, като например транспорта и сигурността. И така подкрепям доклада. Много е важно това, че в него са оформени ясно целите за бъдещето. Не трябва да има никакви недоразумения, било то по същество или по отношение на финансирането. Трябва да се създадат общоевропейски структури. Това е важно за бъдещето на проектите. Благодаря много, колегата Вебер. Аз също искам да се възползвам от възможността, която се предоставя от е, темата на доклада на колегата, за да е, задвижим алармената инсталация, така да се каже, при тези е, проблеми и при тази програма. Е, Колегата вече обърна внимание на проблемите тук, но големия проблем беше свързан с въпроса за финансирането. До сега повече от 3 милиарда евро бяха вложени в програмата ГМС от Европейската агенция, от Европейския бюджет. За голяма наша изненада обаче нещата сега изглеждат последния начин. На 29 юни комисията предложи програмата ГМС да бъде а, финансирана извън финансовата рамка 2014-2020 година и държавите членки да решат точно как да участват. Това предложение е много голяма опасност а, за цялостната програма, свързана с, с защита на климата и околната среда. Тази а, наистина уникална програма е застрашена защото чрез нея Европейският съюз стана един световен лидер в областта на защитата на земята и климата. За разлика от това, което предлага комисията, програмата ГМОС е втората водеща програма и за това трябва да продължи да бъде финансирана от европейския бюджет, иначе постепенно ще бъдат намалявани ресурсите за нея няма защо да ви обръщам внимание на факта при какви финансови условия се намираме в момента. Всички държави членки се надпреварват коя по амбициозна програма на спестяване да предложи. При тази програма е задължително необходим един много сериозен, включително и финансов ангажимент на Европейския съюз. Затова повторното включване на програмата ГМОС в новата финансова рамка на Европейския съюз възоснова на сумите, които се изискват от Европейския съюз за финансирането, е именно 834 милиона евро годишно. И затова искам а, да а, призова докладчиците да превърнат тази точка в основен фокус на своя доклад и да се погрижат за това тази програма ГМОСС да остане запазена в следващата финансова рамка. Ангелика Небла е има думата. Благодаря много, господин председател. Благодаря много на всички от тези колеги, които се спряха на темата за финансиране на програмата ГМОС. Искам да се концентрирам в своето изказване също върху този аспект. И моят коментар е, а, един конкретен въпрос отправен към комисията. В проекто съобщението се говори за финансирането на КМОС извън бюджета за периода 2014-2020 година. времено в същото съобщение на комисията е записано, че тази програма КМОС трябва да бъде приоритетна мярка. Аз искам да попитам, ако комисията има за цел да преследва една последователна политика, как може да се осъществи това? Ако самите, самата комисия формулира, че става дума за приоритетна мярка, тогава и комисията на вътрешно равнище трябва да предвиди финансиране на първо място в общностния бюджет и на второ място, и аз моля за това още веднъж, комисията да поясни или да даде становище. Колегата подчерта, ние не се борим срещу комисията тук, защото тя трябва да има същата цел, както и парламента, засилване на космическата политика, на инициативите, на мерките, е, и прилагане колкото се може по-бързо на програмите ГМОС, Галилео и така нататък. Защото нашите политически е, опоненти в случая са по-скоро държавите членки. И затова се питам е, защо е толкова непоследователна комисията в това отношение. Искам да помоля представителя на комисията да насочи вниманието точно към този аспект във вътрешния дебат в комисията. Да, аз мятам, че това е много важен въпрос, който веднага трябва да бъде изяснен. Може би комисията може веднага да отговори на въпроса. Мога ли да ви помоля да отговорите на въпроса, Гонзалес? Благодаря, господин председател. Комисията ням, не се противопоставя и не противоречи на начина по който се представя финансирането на ГМОС в своето съобщение по многогодишната финансова рамка. Задължението, което имаме ние, е да финансираме всички политики на Европейския съюз. Поли... Комисията осъзнава приоритетите които са свързани с Галилео и ГМОС, но прави разграничение между двете програми, защото Европейският съюз е единственият собственик на Галилео. Затова трябва да намерим някакво, някаква средна позиция, някакво помирение между необходимостта от финансиране и ограниченията, пред които сме изправили, изправени. И по тази причина е, ние включваме ГМОС в съобщението на комисията. Именно поради това комисията е потърсила е, альтернативен път за бъдещото финансиране на ГМОС е, извън бюджета на Европейския съюз. Това е много трудна стъпка, но комисията предлага конкретен път за справяне с проблемите, свързани с бъдещото финансиране на ГМОС. Разбира се, конкретните условия и детайли трябва да, ще бъдат изяснени в надлежния срок. Ще вземем под внимание това изказване на комисията. Може би ще позволите едно изказване от моя страна. Ние трябва да внимаваме, и това е насочено, разбира се, и към комисията, когато тук, мисля, че колегата Гланте каза, че вдигаме големи лозунги и казваме, че новата космическа политика е една от много големите задачи на европейската политика след договора от Лисабон. След като казваме това, ние трябва да сме много последователни. И след като това е една от големите ни задачи, трябва да предоставяме финансови средства, както за проекти, които са започнати, така и за нови начинания е, вин, относител, някакси недостоверно е да издигаме големи, силни лозунги, всъщност, когато стане дума за финансиране, се оказва, че има започнати проекти, които ние не подкрепяме и не продължаваме да финансираме. Ще бъде много недостоверно, ако ние не осигуряваме финансиране за вече започнати начинания и проекти. Искам да видя по какъв начин тогава при дебата в съвета ще се предвидят допълнителни ресурси, дори едно евро за нови проекти. Нека да внимаваме с една такава процедура да не си отрежем краката, така да се каже, за нов добър проект. Колегите правилно казаха, това е важен проект и то не е само за демонстрационни цели, а, а от гледна точка на потенциала, който може да бъде почерпен за промишлеността. Знаем какво се случва в Америка през последните десетилетия и какъв потенциал се развива там. Това беше една малка допълнителна бележка от моя страна. И въпрос към господин Патричело, дали иска още веднъж да вземе думата. Заповядайте. В моя доклад ще изразя това, което аз вече ви представих в резюмиран вид, изхождайки от документа на комисията – Приоритетът е за мен ГМОС да остане в бюджета и за Съюза да продължи да бъде приоритет. Аз ще представя на нашата комисия, разбира се, своят проекто доклад и тогава ще имаме възможност да продължим да работим по него през следващите седмици. Така че аз ще се занимая с проекто документа, ще се свържа отново с комисията и ще се опитам да намеря такова решение, което да дава възможност за колкото се може по-широк консенсус. Така че първо искам да проведа съвместни, да разсъждавам заедно с колегите, преди този важен въпрос да бъде разглеждан отново. Това е въпрос, който е много важен за Европейския съюз и за Европа като цяло. Добре, тогава нека ви благодаря най-сърдечно. Това ще бъде една важна задача и трябва да се опитаме до толкова, доколкото е възможно това да бъде тема не само за някои отделни специалисти, защото ако ние приемем тази тема сериозно, това може да бъде една широка тема за комисията. Позволете да кажа това. Това не е мое право като председател, но ако трябва да проследя какво е участието в дебата по енергийната политика, например, и сравня е, какъв е дела на е, колегите, които <laughs> взимат участие в дебата за космоса и за космическата политика, не смятам, че, е че има пропорционалност. Е, има и други теми, по които ние можем да е, вземем становище. Нашите компетенции обхващат и други теми, освен климата и енергетиката. И затова съм много благодарен, че колегите обърнаха внимание на това. Е, и всеки в своята политическа група, може би, може малко с по-голяма подкрепа да продължи да следи тези теми. Сега преминаваме към, към една друга важна тема. Тя е транспортна тема. Колегата Каринс. Е, е, е положил усилия за тази тема, предлагам да поемете представенето на точка 16. Благодаря, господин председател. Uh, uh това е коментар по а, а, пътната карта към е, един европейски, един, един, транспортно европейско пространство. А, понеже доста поработихме днес, затова ще се спра само на пет основни точки. Първо, общите цели на а, Бялата книга определено а, заслужават нашата подкрепа. Второ, конкурентоспособност. По съответните политики за економии на енергия. Не бива да се допуска намаляване на възможностите за, път, за пътуване и второ, да не се подценява въздействието върху способността. Тъй като економисваме повече, не искаме да губим способност. Трето, ИКТ. Ролята на ИКТ е, според мен е много голяма като потенциал за засилване на ефективния ефективното използване на многомодалния транспорт, т.е. стока да се превозва примерно от кораб с, а, след това по ЖП линия и оттам с камион. Не бива да се подценява възможността на ИКТ е, за осигуряване на интермодален е, транспорт, е, тъй като информационно-комуникационните технологии могат да спомогнат за осъществяване на някои економии. На четвърто място, европейските институции могат да спомогнат за подобряване на ефективността. А, това е място, трябва да се подчертае, трябва да се постави акцент на факта, че резултатите от проучванията трябва да стигнат в, до пазара под формата на готови стоки и услуги. На следващо място биогоривата може да се засили тяхната употреба и така да се намали зависимостта на Европа от петрола и петролни продукти, които много често са от внос. Въвеждането на биогоривата в в структурата на потребяваните горива а, означава, че трябва да се а, извършва просветна работа в моята страна. Например, хората се притесняват от въздействието на а, биоетанола върху а, двигателя на автомобила. Така, въвеждането на биогоривата трябва да се придружава от а, информационни кампании, така че потребителите да могат да а, разберат последиците. Това са кратките ми предложения към доклада. Благодаря, госпожа Хол. Искам да благодаря на господин Каренс за целенасоченото изказване. Обръщам внимание точка 2 и 5. Аз съгласна съм и се радвам, че той спомена, че ефективната е, енергийната ефективност и конкурентоспособността следва да се разглеждат в взаимовръзка. Това за мен е несъмнено, защото са много доказателствата, които сочат, че наистина економическата полза от енергийната ефективност е а, необорима. Ако подобрите ефективността, например, на потреблението на а, горива в един, а, от един камион, може да спестите около 2000 евро годишно. А, за 4 години се изплаща първоначалната инвестиция чрез намаленото потребление на гориво, а т.е. енергийната ефективност е една полезна посока, вместо да тръгваме на обратна посока. Трябва да се подобри е, прилагането на технологиите за по, е, голяма енергийна ефективност при автомобилните двигатели. Тя съществува на пазара а, не трябва да забравяме това, което вече е, е осигурено като достъп за потребителите в Обединените кралство, Обединеното кралство. Например, въвеждането на а, двигатели, които а, генерират под 100 мг а, а, въглероден двуокис на километър се е удвоило през последните няколко години. А, а, така и потребителя има своя принос за намаляване на, на парниковите газове. Трябва да говорим също за устойчивост. Без нея не можем. Няма да разберем какво е или не устойчиво биогориво преди да ни даде комисията важният а, коефициент по отношение на а, промяната а, на данните за замърсяването на, на земята. А, мисля, че освен вноса на биоетанол от Бразилия, има и други биогорева, които са доказали своята устойчивост и можем дори без наличието на този коефициент, който очакваме да а, постигнем точно добра, добра класация по точки. А, мисля, че трябва да се обърне внимание на онези а, фактори, които вече са доказали а, своята приемливост, а, именно производство на биогорива по устойчив а, начин необходимо е също да се подкрепи всичко това с съответната просветна е, кампания, както каза колегата, за да може без притеснение да се ползват потребителите. Благодаря. Колегата Глантър. Господин председател, госпожи и господа, ще се изкажа от името на колегата Брита Томсън, докладчик в Сянка, която днес не може да присъства. Госпожа Томсен и нашата политическа група са на мнение, че в доклада се визират много важни проблеми, с изключение на една тема, а именно електромобилите. Електромобилите обаче са важен механизъм за намаляване на нивото на емисиите и преминаване към по-екологосъобразен транспорт. Три са решаващите фактори за успеха на електромобилите. Първо, намирането на източник на енергия. За тях възможностите за съхраняването на енергия и включването в интелигентни мрежи. Госпожа Томсен обмисля тези проблеми и ще внесе съответните изменения – Нека и аз направя един коментар. Докладчикът упомена приемането на альтернативните горива от страна на гражданите. Аз представлявам голяма страна, където също има съпротивление срещу този вид горива. За съжаление, много собственици на автомобили явно се страхуват за автомобилите си. И правителството, и моята партия изискаха да се извърши да се проведат информационни кампании. Понякога, като че ли а, за хората е по-важно какво закусват децата им в училище, отколкото какво гориво използват за автомобилите си. Господин Вебер. Бялата книга поставя много амбициозни цели, може би прекомерно амбициозни. И подобно на други текстове, приемани на ниво Европейски съюз, и в този текст няма препратки към други документи, към прецеденти. Мисля, че трябва да смекчим малко амбициозността на целите, като ги поставим в средносрочен план. Така ще дадем възможност на политиците в държавите членки ясно да очертаят необходимите мерки. Транспортът трябва да отговаря на желанията на гражданите за по-голяма мобилност. Трябва да изясним най-вече на бизнеса, че трябва да се използва изцяло потенциалът на транспортния сектор и да се подобри решаващо качеството на транспорта. В текста се говори за достъпа на гражданите до транспорт, за мобилността им. Отбелязва се, че няма достатъчно териториално сближаване в областта на транспорта. Единното европейско транспортно пространство не може да стане реалност, ако не се осигури равен достъп до транспорт, както за бизнеса, така и за гражданите. Тук не трябва да има дисбаланси. В Бялата книга има отделна част за определенията, има и част за статистически данни. Цел номер 9 е много важна, но някои от целите са формулирани доста абстрактно. В текста се визира необходимостта да се прилага принципа замърсителят плаща. Отбелязва се, че този принцип трябва да се прилага по-широко, но това не е достатъчно конкретно формулирано. не са отбелязани отделните видове транспорт. Как ще се прилага този принцип, например, към морския или към въздушния транспорт? Председателят, желая ли комисията да вземе отношение? Не. Господин Каринс, искате ли да вземете думата? Също не. Тогава само ще ви кажа срока за внасяне на измененията 7 септември 12 часа на обяд. Ако желаете да внесете изменения, трябва да сте го направили до тогава. До тогава трябва и добре да си сътрудничите с господин Каринс, за да намерите решение. По точка 17 разни. Нямаме нищо по тази точка. На 8 септември ще продължим работа в 9 сутринта. Извинете, господин Уди. Господин Оди, Питаха ме дали ще гласуваме на 8 септември. Важно е, защото някои политически групи планират пътувания. Председателят, секретариатът ми отговори с да. Ще гласуваме на 8 септември. Не е толкова добре това, но е необходимо. Ако е възможно да избегнем това, ще го направим. Simplement pour être informé le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Моля максимално бързо да ни информирате. Довиждане. С това приключваме за днес.